Нека да започнем нашето заседание. Започваме с точка 57. Тази сутрин я пропуснахме. Става въпроса за становище от колегата Шулин за годишни доклади 2012-2013, свързани с субсидиарността и пропорционалността. Това е становище, което е изготвено за комисията Юри. Петре Саварма има думата ти каза, че ти трябва 30 секунди. Благодаря. Докладчикът предлага в становището прилагането на принципа за субсидиарност, що се отнася до програмите по МФР, така е включено и в доклада на Сметната палата. Този принцип се отнася и до националните и регионалните бюджети принципът за пропорционалността да се използва за опростяването на процедурите, свързани с отпускането на средства от фон, европейските фондове. Това е основното послание. Докладчикът изразява безпокойство, че бюджета се разходва за проекти, които не водят до постигането на желаните резултати. Това е основна тема, но можем да се върнем по-късно на тази тема. 30 май в 12 часа е крайният срок за подаването на изменения. Няма други, които искат да вземат думата, затова преминаваме към точка 59 освобождаване от отговорност на Европейската комисия. Приветствам госпожа Георгиева. Благодарим ви, че сте тук сред нас. Вече е, сме се запознали с становището на комисията и се радвам, че сте тук сред нас, за да обсъдим темата. Аз имах някои е, съмнение, защото имаше доста е, сложни теми, които трябваше да бъдат е, да обсъдени, но вие ни предоставихте вашия доклад и сега ви давам думата. Thank you very much. Uh, Благодаря, госпожо председател. Първо ще започна с изразяване на благодарност към вашата комисия и за гласуването, което е проведено за освобождаване на комисията от изпълнението на бюджета за 2013 година. Ние можем да предприемем действия по доклада, свързан с основните въпроси, които вие повдигнахте. В началото на март ви изпратих първите ни намерения и нашите бъдещи политически действия. Гласуването в пленарна зала ще потвърди и за вас, че ние сме в началото на изпълнението на нашите ангажименти и ще продължим да провеждаме анализи, свързани с последващите действия. Докладът, който ни предоставяте, отразява слабостите, които са открити от сметната палата. Трябва да се подобри сегашната система на финансовото управление. Освен това, ни се гласува доверие по някои от действията. Вие приветствате действията за подобряване на резултатите в комисията. Повече внимание се обръща и на корективната страна и на капацитета, свързан с него. Освен това, ни насърчавате да продължим да работим за балансиране на по-нататъчните действия, като се вземат предвид и разходите, които трябва да подлежат на контрол съгласно отделните системи. Благодарна съм, че вие сте отразили ролята на системата за интегрирано управление. Две области ам, са най-важни в тази насока. Това е кохезията и селското стопанство. Освен това, ние трябва да кажем, че докладът е изготвен в един много удачен период. Сега започва новият програмен период и включването в доклада се, ще се отнася до всяка една година от този програмен период. Надяваме се, че ще се намали нивото на грешките и ще можем да завишим качеството на помощите, които предоставяме на държавите членки. Нещо, от което съм много доволна, това е работата на нашия колег Манфред, който за 17-та поредна година спомага за това със сметките всичко да е наред. И сега е неговият победоносен момент. Искам да ви благодаря за това, че посочвате нашите постижения, свързани с административните разходи. Ние искаме да останем под това ниво или този прак от 2%. Става въпрос за материалните грешки. Искам освен да кажа, освен да кажа че 4,7% не е задоволително ниво. Трябва да работим ам, и за напред в посока намаляване на този процент. Вече сме очертали действията, които трябва да бъдат предприяти от нас и от държавите членки Сметната палата и вие във вашия доклад посочвате, че ако контролните органи на национално ниво използват цялата информация, с която разполагат, то нивата на грешките ще паднат под прага. Има резерви, свързани е, с е, е споделеното управление и Generals represent one of the tools at their disposal. И изрядността. Необходимо е да се предприемат корективни мерки, свързани с европейския бюджет. That as many reservations are necessary. Е, необходимо е да се извършат съответните действия. Е, има увеличаване на резервите в някои области, като заетост и селско стопанство и така нататък, но това не значи, че отчетността е намаляла, ами защото а, се прилага един по-целенасочен подход и ние искаме нашите политики а, да бъдат изпълнявани много точно. И ако не се изпълняват, да има временно прекратяване на плащанията. Ам, вие ни помагате да си вършим работата по-добре. Нека да кажа е, нещо друго. Част от доклада засяга е, заетостта. Е, много от въпроси, свързани с човешките ресурси, са включени в регламента от 2014 година. Пенсионните схеми са увеличени до 6 години, като може да се стигне и до 7 години. Това е в life expectancy in the, in the European от 60 до 70 години и ще се направят економи от 1 милиард евро на година. В в новият статут за длъжностните лица също има промени, които са въведени. По-високите степени се запазват за управленски кадри на високите нива трябва длъжностната характеристика да отговаря на съответната позиция. Това ще въжи не само за тази комисия, но и за следващата. Предоставят се различни е, спортни дейности на по-низки цени. Е, има и проучване свързано с ам, ам, здравословното състояние на служителите. Ние искаме да проведем такава програма, че нашите служители да останат по-дълго време здрави и в добра форма. Има много хора, които са в отпуск по здравословни причини и то в много продължителен период от време. Не искаме това да, тези периоди да бъдат съкратени и хората да се чувстват по-добре. Относно системата за упражняване на контрол, тя е тема, която е важна, която сме обсъждали. Трябва да има системи, които да са разбираеми да не насърчаваме увеличаването на бюрокрацията, точно обратното не искаме да я намалим. Трябва да има ясни правила, които да осигурят по-високо ниво на съответствие. Това е казано, казвано по много поводи от Сметната палата. Ние сме представили анализа на контрол на разходите. 6,8% от разходите за ГД Агри, 2,59% за Регио и около 2% за ГД Заетост. За нас е важно да намерим начини, по които да се обменят добрите практики, да се учим един от друг, да се постига по-висока ефективност по отношение на контрола и разбира се това да става за възможно с възможно най-низки разходи. Между 2,3% и 5,8% за ДЕВКО. Виждате, че има различия в отделните нива. За някои от генералните дирекции разходите са около 20%. Ние упражняваме много строг контрол, но трябва да видим как да го правим по начин, който да е разходоефективен. Нещо, което е много важно и е свързано с високото качество на контрола, е да не се позволява покачване на разходите, но в същото време трябва да има споделено управление и то да е свързано с един функциониращ метод на управление и упражняване на контрол. Трябва да има една ам, система за м, извършване на одит. А, да има ефективност и да се намалят разходите също времено. Ще се опитаме да изградим такава система за одит, като тя да е свързана с доброволните декларации, които се подават е, от е, държавите членки. Те са доброволни тези национални декларации, но ние искаме условията е, да са такива, че повече национални органи да са готови да подават такива декларации. Ние също провеждаме свой собствен аудит съвместно с одита, който се извършва от Сметната палата. И резултатите са включени в годишните доклади за контрол. Ще продължим да работим върху намаляване на нивото на грешките, където бъдат открити слабости, ще бъдат предприяти съответните действия. Освен това, трябва да подобрим надежността на информацията, която се предоставя от държавите членки, свързана с отпусканите суми и възстановяването на сумите. Трябва да се направи повече, така че държавите членки да бъдат поставени на равна нога. Ам, ние ще предпило, пред, ам, приложи мерки за обучение, ще организираме семинари, така че по-добре да бъдат разбрани нашите изисквания и подчертавам отново, че акцента ще падне върху ам, обмяната на най-добрите практики. Законодателната рамка не предвижда а, санкции за ненадежно докладване, но все пак имаме възможност за прилагането на корективни мерки ние сме решени да прилагаме корективни мерки, ако, ако е удачно. Ако държавите членки не, кори, не коригират техните слабости, ние няма да се подвои, за да изтеглим нашите средства. Искаме да гарантираме прилагането на най съща методология. Тя ще бъде разяснена допълнително и а, а, ще бъде взето това предвид при изготвянето на доклада за 2014 година. На следващо място правилата трябва да бъдат упростени, тези, които са свързани с изпълнението на европейския бюджет. За рамката 2014-2020 година имаме вече е, предвидени мерки за упростяване на правилата. Господин Хоган ще дойде е, за да говори точно за тази тема. Не говорим тук само за е, развитието на селските райони, но говорим за земеделие и за кохезия. Прилагането на стандартни разходи за дребните земеделски стопани и някои плащания, свързани с развитието на селските райони и кохезията. Друго безпокойство, което имаме е свързано с завишаване на изискванията в държавните членки, така нареченият gold plating. Ние искаме да намалим амбициите на държавите членки в тази насока. Регулат нормативната рамка е подобрена, за да се даде възможност за упростяване на правилата, възможността да се използват упростени варианти за разходи и нови упростени инструменти, да речем като съвместни планове за действие, които са свързани а, с очертаване на а, постигнатите резултати и заложените цели. Обществените поръчки и правилата за държавна помощ трябва да бъдат опростени, за да се, трябва да се подобри законодателството и това ще допринесе за намаляване на грешките. Комисията ще проведе проучване през 2015 година, за да даде информация за конкретните мерки за опростяване, които са прияти от държавите членки в областта на кохезията. За нас е важно да работим и по опростяването до 2020 година с оглед на действията до края на 2015 година. Наблюдаваме елементите за упростяване като част от всяка политика. Нека наблегна на факта, че е много притеснително това как се започва от нещо простичко и след това то много се осложнява – Именно за това сравняваме показателите за административното опростяване. Така следим доколко набелязаните мерки наистина водят до опростяване. Всичко това ще бъде разгледано като част от междинния преглед и на МФР в контекста на финансовия регламент. Струва ми се, че между нас и членовете на вашата комисия има съгласие в това отношение, опростяването, хармонизирането на нормите за различните фондове. Това е важно за всички нас. Така ще намалим и товара, и процента на грешките. Накрая нека се спра на темата, която е, знам, че ще обсъждате нееднократно, а именно резултатите, изпълнението. Трябва да уведомя комисията, че Междувременно ние създадохме работна група на комисарите с високо разходни ресори. Тази група изготви една ясна, обхватна работна програма. Ние се срещаме три пъти годишно, като темата упростяване е включена сред разглежданите теми. Освен това, за нас е много важно да има показатели за наблюдение на изпълнението. Създава се и мрежа от професионалисти, които последователно и систематично да работят в тази област. Искаме резултати, искаме бюджета да се изпълнява съгласно приоритетите, да има повече отговорност по-малко административно бреме и да се откликва по един много по-ясен и последователен начин на нуждите на граждания. Имаме и междуинституционална работна група по изпълнението, като част от предвидените инициативи. Надявам се, че и парламентът ще вземе участие. Създадохме и резерв за изпълнение. Това е много добър стимул за държавите членки. Би трябвало те да се стремят към по-добро качество на изпълнението. Разбира се, резерва за изпълнение се задейства към края, а ние искаме още от сега изпълнението да е добро, не накрая, когато сравняваме резултатите от проектите. Накрая в цялата комисия ние работим по създаването на една култура на доброто изпълнение. По това се работи ежедневно. Ще спра до тук, за да дам възможност и за задаване на въпроси. Трябва да кажа, че последните месеци, откакто поех този пост, сме работили много ползотворно с вашата комисия, нещо за което искам да ви благодаря. Фрау комисарен, благодаря ви, госпожо комисар. Благодаря ви за ам, милите думи, които казахте по повод, по повод на доклада и това, че докладът засилва ролята на комисията по отношение на държавите членки, че комисията има подкрепата на Европейския парламент. Смятам, че това е и мнението на другите парламент, а именно трябва да се решават проблемите, които са наболели. И а, да се предприема действия, когато правилата не се спазват. господин Граф, когато в бъдеще отиде в съвета а, с нашия доклад, ще има и съюзник в а, наше лице и ще има по-силни позиции. Кохезионният фонд е а, тема, по която трябва да се говори в бъдеще. Каза се и а, каква е разликата между на грешките между е, Сметната палата и комисията. Да, ние е, знаем, че е, все още се провеждат действия, нещата не са приключили. Радвам се, че скоро ще излезе и доклада за земеделския фонд, но по отношение на кохезионния фонд се вижда, че има голямо разминаване в нивата на грешките между Сметната палата и комисията. Оставам с впечатление, че и в тази посока се прави нещо. Все още има много работа, която трябва да се свърши и в бъдеще докладчиците ще съдят тази тема, докладчиците, които ще изготвят доклади за освобождаването отговорност. Тези действия, свързани с провеждане на обучения, за подпомагане на държавите членки. Това ще е много добре, защото по този начин правилата ще се разбират по-добре, ще бъдат спазвани по-лесно. Относно санкциите, смятам, че това също е една важна тема. Корективните мерки са много важни. Можем да продължим с тях става въпрос за самите системи, които да функционират ефективно, а не става въпрос само за каширане на средства. За дребните земеделски стопанства и стандартните разходи, темите, тема, която също споменахте и нещо, казахте нещо, което е свързано с упростяването на ам, процедурите свързани с предоставянето на средства и за упростяване на правилата, свързани с държавната помощ. За мен тази тема е малко неясна, но се надявам, че ще се внесе яснота. Добре, ако имаме един наръчник, това ще е най-доброто упростяване на правилата. Да се извърши един вид хармонизиране и уеднаквяване. Не може всеки, който се сблъсква с някакъв проблем, да изготвя свое си правило. Трябва да има един наръчник, в който да са включени правилата, като се предвидат и съответните изключения. Трябва да се изключат противоречията от правилата. И по този начин ще се пресуши, пресуши този извор от проблеми, който идва от държавите членки. Не трябва да се колебаете, да се обръщате към нас и по отношение на ИМГ. Относно човешките ресурси е добре да назовете и някои цифри, да ни дадете някакви данни, може и в писмена форма да ги предоставите, за да ги разпратим на колегите, както и вашите бележки може да ни ги изпратите. Има действия, които са предприяти и а, те имат въздействие не само върху джоба на данъкоплатеца, ами върху бюджета на Европейския съюз като цяло. Тази тема също е много важна. Още веднъж искам да благодаря на вас и на вашите сътрудници за положения от вас положените от вас усилия. Знам, че нещата не са толкова прости, но информацията, която получихме е много важна за нас и за това искам да кажа на всички, на представителите на Сметната палата, че имаме нужда от това комисията да е отворена за нашите предложения и да и това е нещо много важно за нас. Сега колегите има думата. Петра първо има думата. Uh, you, Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на вас, госпожо комисар, за това, че ни представихте добрите новини и всичко, което чух, много ми харесва, звучи правилно, но без да губим повече време, Нека задам въпроса си. Говорим за споделено управление. Предоставянето на данни от държавите членки по един открит начин. Доколкото разбирам, инструментите, които вие предлагате, са свързани с по-интензивно обучение, семинари, равни условия. Всичко това няма съмнение е много необходимо. Но най-важното за мен и много ми се иска да ми отговорите, най-важното за мен е оста комисия Сметна палата. Ще задам въпрос, който и преди съм поставил, за което се извинявам. Комисията какво възнамерява да предприеме, така че информацията да бъде по-прозрачна, да бъде налична. Имам предвид информация от държавите членки, предоставена в сътрудничество с Сметната палата. Опитвам се да кажа всичко по-простичко. Понякога сметната палата изчаква сигнал от вас, а вие пък чакате сигнал от сметната палата. Добре е вие да ни кажете в чий терен е топката. Благодаря, Аяла Сендер. Благодаря ви. Първо, искам да се извиня за закъснението, но малко се обърка дневния ред. Първо исках да благодаря госпожа Георгиева. Благодаря и, че реагира и на гласуването, което проведохме днес. То беше свръхчовешко усилие. Аз самата до някъде все още се възстановявам, но така или иначе исках да ви благодаря, госпожо Георгиева, за всички предложения. Те ми се струват много интересни. А най-общо казано, бих искала да задам въпрос – Мисля, че Сметната палата вече направи промяна и това е стъпка в правилната посока. Ние не искаме да живеем в миналото, а в съвременната епоха. Същевременно се работи с структурните фондове, селско-стопанските фондове, но принципно това, което идва от Брюксел, се възприема като нещо лошо – и какво правим ние? Наказваме. Когато има грешки, наказваме. Така за всичко плаща гражданина. А мисля, че е най-важното да се дават примери и да се помага с повече обучение Иначе може да има много санкции, да се правят корекции от всякакъв вид, да се работи абсолютно хаотично. Но европейският бюджет става все по-малък. Това, което се дава от него, става все по-малко. Междувременно правилата стават все по-сложни. Затова нека излезем с добрата новина Искаме хората да имат желание да развиват проекти, да се възползват от европейските механизми. Това на първо място. След това, при освобождаването от отговорност на комисията, което гласувахме, има някои неща, които много ме притесняват, даже ми се струват опасни – Всъщност, аз наистина мисля, че сме в една много сложна ситуация. Поставих въпросите си и пред госпожа Гресле – hecho eh, todo lo que había que hacer, había suspendido, había rehecho. Знам, че комисията направи всичко по силите си, за да проучи злоупотребите, но така или иначе днес би трябвало да има повече сигурност Знаем, че преди това госпожа Георгиева отговаряше и за хуманитарната дейност. Надяваме се, че сега е направено повече за хората в Сахара, но така или иначе това е нещо добро. Същевременно днес като гласувахме виждаме, че все още не всичко е достатъчно изяснено. Не се знае точно как са работили хуманитарните агенции и аз искам да ви попитам каква е вашата позиция лично, каква е позицията на цялата комисия по отношение на хуманитарните агенции. Доста е направено, но може да се отиде и по-далеч. Да, темата е много щекотлива, но трябва да знаем какво точно се е случило, как се е случило, защото иначе ние правим нещо, което няма нищо общо с това, което се случва в Сахара с хора, които са подложени на големи изпитания в много трудна хуманитарна ситуация – има конфликт, ООН е, трябва да вземе решение тази пролет и нашия парламент не бива да внася още по-голямо объркване. Имам и въпрос за една от неправителствените организации, която знаем, че участва и по време на Балканските войни, но Както знаем, беше разпространена информация и изтече по-точно информация, което също е много интересно. И от тази информация се разбира как точно е третирана тази организация и как някои от плащанията са били суспендирани. Имало е и измами, може би, но искаме да разберем дали това е така или не. Нека комисията ни каже дали и Мехе наистина е била въвлечена в злоупотреби или напротив, тя е абсолютно чиста, както се твърди в докладите, които са ни изпратени. Аз трябва да кажа, че бях една от тези, които работихме по етичния кодекс, защото смятаме, че това е много важно. Надявам се, че в днешната объркана ситуация не е необходимо отново да настояваме да се разработи етичен кодекс за начина на работа на комисията с тези неправителствени организации. Става дума за международни организации, които са един вид монополисти. Но Както виждаме сега, те се оказват доста подозрителни. И накрая. Исках да попитам още нещо. Ние представихме предложение за компромис. Той е свързан с начина на изчисление на плащанията и разширяването на тези програми. Мисля, че в този случай ние обикновено не сме толкова гъвкави, но този следобед бях много объркана, защото знаем, че имаме седмата рамкова програма, а междувременно решението е доста различно. Имаме и средствата за университет и лаборатория в Афганистан. Бих искала обаче да видя във всяка държава какви са бенефициерите от седмата рамкова програма. Колеги Пирински, питам. Колегата Пирински. Madam uh, Commissioner, благодаря ви, госпожо председател. Госпожо комисар, вие съвсем правилно казахте, че това не е цялата история, това е само началото. За нас е най-важно да защитаваме интересите на Европейския съюз, да използваме възможно най-добре ресурсите, Ясно е, че няма нужда от общи приказки и трябва да се насочим към конкретните проблеми там, където те са. И както и вие казахте, трябва да се работи по културата на изпълнение в сътрудничество с държавите членки. В тази връзка имам въпроси по приятие тази сутрин доклад, по-конкретно точка 38 в която твърде общо се говори за рисковите фондове при ОСП и регионалното развитие. Твърди се, че Румъния, България и Португалия имат най-високия процент на грешка. От предложеното от мен изменение става ясно къде има проблеми и къде не. От приложенията към годишния доклад за дейностите на DG Agri за 2013 година се вижда следното. При пазарните мерки най-низките грешки са в Белгия, България, Унгария и Ирландия. Следващия сектор – преки плащания – не сме с грешка под 1%, но не сме и над 5%. В селските райони очевидно имаме проблем. Там трябва да предприемем фокусирано действие, но ми се струва недопустимо да се правят такива генерални обобщения за всички сектори и доклада да излиза с такова изявление, което за пореден път сочи с пръст България и Румъния като провинилите се. Моето дълбоко убеждение е, че това всъщност застрашава доброто сътрудничество между държавите членки и комисията. Именно за това моят въпрос е последния. Вие не обърнахте внимание на тази точка в мартинското си политическо изявление, но какво предлагате да направите заедно с председателя на комисията, така че да се сложи край на подобни практики? Сега трябва аз да кажа нещо, защото, госпожо комисар, вие не може да да отговаряте за това, което аз съм написала. Това е параграф, който е свързан с данните от Сметната палата. Това са данни от Сметната палата, не от Европейската комисия. Те са посочени в анекса към годишния доклад и този анекс е свързан за периода 2007-2013. Това е таблица, която се съдържа в анекса. Мога да ви изпратя информация, за да видите точно какво се е случило и за да бъдете надлежно информирани. Колегата Воган е следващия. Uh, Благодаря ви, госпожо председател, госпожо комисар. И аз като колегата се извинявам за закъснението, но идвам от Уелс. Мината седмица в Уелс проведохме проучване, което показва, че 53% от уелсците са за членство в ЕС, така че цялото Обединено кралство не бива да се разглежда като еднакво. Разбира се, има причини е, защо сме толкова положително настроени към ЕС регионални политики, регионално финансиране, не само липсата на глоби. Именно и за това за нас е интересно това, което обяснявате за подобрението на изпълнението. Това е много хубаво, но не ми е много ясно как точно ще се извърши то кой е член на работната група, какви резултати очаквате и какъв е работният график, защото ние сме в нов финансов период, много от програмите вече започнаха, има доста промени. Хубаво е да ни дадете малко повече подробности, защото ние говорим по тази тема много активно и искаме да сме сигурни, че разходите се правят ефективно. Госпожо комисар, имате думата. Uh, thank you. <clears throat> thank you very much for the... Благодаря ви. Благодаря за въпросите. Първо, какво правим с данните и на чий терен е топката. Ние разработваме доклади за ежегодната дейност. Надяваме се те да са с високо качество и да предоставят обилна информация. Освен това, изготвяме и доклад резюме. Разбира се, при тези данни не е много лесно да се ориентираш заради различните езици, многото бенефициери, партньори. Именно така се стига до различни подходи към организирането и структурирането на данните – Това, което ни се иска е да се вижда ясно описанието на проекта, да е ясно какъв проблем се решава, какъв е подходът, какво е предвиденото финансиране, кои са партньорите, какви са предвидените резултати. Това в крайна сметка трябва да можем да представим. Не би било реалистично обаче да се каже нещо друго, освен факта, че данните са налични, но това, че са налични, не ги прави непременно употребяеми. Точно това искаме да променим при проектите. Освен това, искаме да систематизираме данните при процента грешка. Мисля, че тук постигнахме голям напредък, но дали инициативата трябва да е наша или на Сметната палата, поглеждам към господин Лазаро от Сметната палата, мисля, че ние можем да работим заедно. От страна на Сметната палата се работи по обществените поръчки, кръстосаното спазване, финансовите корекции, нещо много важно, а ние в комисията работим по по-реалистичните проценти на грешка, правим корекциите за държавите членки, за да сме сигурни, че данните ще бъдат по-коректни. С други думи, предоставяме данните по начин, който ги прави използваеми от Сметната палата. Uh, С други думи, вие виждате, че нашите доклади за дейността ще бъдат все по-полезни. Не знам дали господин Лазаро е съгласен, най-малкото не е несъгласен. Предполагам, най-важното, което трябва да се каже е, че Комисията и Сметната палата разговарят помежду си, уважават правомощията едни на други и се стремят да работят и да представят данните по един последователен начин – ние работим с множество различни източници на данни. Не знам дали може да се работи по-бързо, но така или иначе е осъществен напредък. След това лошите новини от Брюксел, които бяха споменати, съгласна съм, че когато се прекъсват плащания по необходими проекти, това са лоши новини. Мисля обаче, че когато се работи разумно и принципно, това е и някакъв вид предупреждение, така че в бъдеще да има по-малко проблеми от подобно естество. За съжаление има доста прекъснати проекти. Но пък държавите членки подобряват системите си, което е от полза за тях. Аз имам такива примери в страната, позната най-добре и на мен и на господин Пирински, където се предвижда ускорение на дейностите по посока на електронни обществени поръчки. Електронните обществени поръчки са прекрасен инструмент, отворен, прозрачен, така всеки гражданин може да бъде и аудитор. Струва ми се, че това е и резултат от опита по европейските програми за електронни обществени поръчки, електронни фактури. Надявам се да имаме и електронно правителство. С други думи, трябва не само да се действа, да се мисли дали действието води до подобрение. След това за бежанците – Церами. Това е история, която познавам добре от предишния си пост от 2003 година. В комисията получихме сигнал, че част от помощта се отклонява. Уведомихме Олаф, започна разследването на Олаф. Ние стъпихме върху доклада на Олаф и собствените си проучвания и разработихме едни много убедителни превентивни и корективни инструменти. Намалихме обема на финансирането и затегнахме контрола над организациите, предоставящи помощ. Намалихме и броя на тези организации. Много внимателно започнахме да проследяваме логистичната верига. Мога да ви дам някои примери. Храната се транспортира от Оран до Тиндов в запечатани контейнери, така че не може да бъде открадната. При пристигането и партньорска хуманитарна организация я поема. Много често има и служители от Генерална дирекция ЕКО в комисията. Поискахме от WFP да присъстват в Световната програма за изхранването и обикновено те го правят. Те извършват и внезапни проверки, посещават семейства, питат ги, получихте ли това, което ви се полага. Това са спонтанните проверки. Има и пазарно наблюдение, за да сме сигурни, че храната, която предоставяме, не се продава. Освен това, както казах, колегите провеждат редовни мониторингови мисии в една много трудна среда. Провели сме 36 одита на Генерална дирекция хуманитарна помощ. Има и 8 по-интензивни одита на място, точно заради нашите притеснения. И трябва да кажа, че откакто приложихме тези мерки, няма данни за отклоняване на помощи. 2015 година ние предоставихме 8 милиона евро. Направихме го, защото хората в този лагер и 80% от тях са жени и деца, не могат да разчитат на никой друг. Наистина, хуманитарната ситуация е трагична – но ще продължим да наблюдаваме, за да сме сигурни, че можем да застанем пред вас и пред накоплаците и да кажем, взети са всички необходими мерки. Някой казва, че комисията е допуснала продължаването на тези измами, но това е абсолютно несправедливо и комисията, и партньорите, и правят всичко по силите си, за да продължим да предоставяме помощта от тези 10 милиона, които са жизнено важни за хората. Сега за организацията AMG, тя е по-специален случай. От името на комисията подписах писмото до председателя на комисията. Принципно правната служба обясни каква информация може да се предостави. Ще кажа, че извършихме много внимателен, правен финансов, економически анализ на доклада на ОЛАФ – Искаме да сме сигурни, че заключенията и решенията, които вземаме, зачитат интересите и на европейските дънакоплаци и на бенефициерите на този доклад. Продължава разследването на някои лица, бивши служители на Европейската комисия. Когато то приключи, ще ви уведомя. Но няма как да го направя в момента. Освен това, доклада на Олаф, за жалост, не може да се предоставя извън комисията, тъй като той е конфиденциален. Сложен е този случай и за това призовавам да сме особено внимателни. Но предисторията е, че AMG е била два пъти предмет на преглед от страна на комисията. Принципно това е организация, която е създадена под егидата на ВКПБ ОНЕ. Първоначално е работила в държавите, които се признавали, дори са и давали дипломатически имунитет. Много е заплетен случая – но мисля, че е най-добре да бъдем предпазливи. И това, което мога да направя е да ви уверя, че за нас това е много сериозен случай. Разбираме неговото значение. По въпроса на господин Пирински – Ние в комисията винаги го казваме, при държавите членки няма черно и бяло, има много оценки на сивото. И това, което комисията прави е ясна оценка какво държавите членки правят добре и какво не правят толкова добре. Много подробно представяме своите оценки в случая вие обсъждате вашия доклад, но ние в комисията винаги сме представили фактите такива, каквито са. По някои показатели държавите се справят по-добре, по други не. Е, очудващо е, но и, и старите държави членки понякога имат проблеми. Така или иначе има разлики в изпълнението. Поглеждам към госпожа председателя, тя знае моето мнение по този въпрос. Самата аз мисля, че хората трябва да бъдат насърчавани чрез положителните примери Иначе ми се струва, че ако само порицаваме, то се създава култура, в която всички играят на криеница. Култура, която не ми харесва. Също ще кажа обаче, никой не иска наистина да го цитират като лош пример, но пък и това може да е някакъв стимул за промяна. Важното е държавите членки да използват парите в името на дънакоплатеца, доколкото това е възможно. По Уелс Чудесно е да се чуе нещо положително като подкрепа на Европейския съюз – Надявам се, че в Уелс това е така не само защото се получават пари от Европейския съюз. Всъщност, ние всички имаме огромна полза от тези и трябва да направим всичко по силите си, за да продължава той да работи. Извинете ме, казва ораторката. Нека се върна на въпроса. Въпросът беше каква група е създадена, какво искаме да постигнем и при какъв график. Това е група, която включва комисари от ресори с високи разходи, плюс заместник-председателите с координираща функция – включително първия заместник-председател, господин Тимерман, той отговаря за вътрешния одит. Групата ще работи по време на мандата ни, така че тя е постоянна. Имаме пет работни потоци, увеличаване на ефективност стойността на инструментите, бюджетна процедура, контрол, освобождаване от отговорност, проектна база данни. Така се връщаме към въпроса за сравнимите данни. И работа с гражданите и заинтересованите групи, като тук се включват и държавите членки. Имаме, разбира се, работен план структуриран по години. Първите 18 месеца и продължаването на планирането. Най-общо казано, ние искаме да бъдем в основата на промяната на културата не само да се разходва, а да се мисли какво получаваме срещу тези разходи, защото преди имахме повече пари, отколкото можехме да похарчим, а сега имаме много свит бюджет с рязко нараснало търсене на европейски фондове, предполагам, че и в Уелс. И именно тази промяна ни помага да си определим приоритетите, дори и тези трудни, отрицателни приоритети и да покажем, че нашите финансови и човешки ресурси отговарят на приоритетите и се постигат резултати. Това ще е работата на комисията. Надявам се, че междуинституционалната група по изпълнението ще ни даде тази по-широка перспектива с помощта и на Сметната палата, и на комисията. Разбира се, това е текущ проект. Ето мога да покажа този лист и да видите какви са нашите цели. Принципно това са цели, които отговарят на възложените ни отговорности, свързани с управлението на европейските средства – Всъщност по това работи вашата комисия. За нас са много важни резултатите от изразходването на европейския бюджет, качеството. Имаме и конференция на 22 септември. Първите резултати ще се разгледат тогава и разбира се парламентът ще бъде поканен. Благодаря, госпожо комисар. Още веднъж искам ясно да заявя, че санкциите, които споменам госпожа Ела Сендър, че това е един а, вид къмшик, който не надвишава повече от 3%. Значи това не е къмшик, ами едно, едно малко къмшиче. Иска ми се държавите членки да се придържат към правилата. Проблемът е, че правилата не се спазват. Европейския съюз е имал горчив опит в тази насока за това, че порочни практики са били търпяни дълго време. Ем, това са практики, които са били факти в държави членки, които са от много време в Европейския съюз съюз. Средствата трябва да се разходват както трябва. Знаем какви могат да бъдат последиците, ако не е така. Ние не сме, постиг... не сме стигнали още до най-високото ниво, все още сме на по-долно ниво. Вие споменахте за тези ам, различни оценки на сивото. Има и такъв филм, в който много се използва къмшика, така че да, това сравнение беше удачно. И така, желая ви приятен ден и радвам се, че през април ще имаме и друга среща, на която ще обсъдим и въпроса с тютюневите изделия. А, сега преминаваме към другата 60-та точка от дневния ред, където се говори за защита на финансови интереси на Европейския съюз към контрол върху ОСП, основава се на резултатите. Петри Сервама е докладчик. Имаме и гости, които чакат отвън пред залата. Нека да ги поканим да влязат. Ja. ja. Um, just we, because we Yeah, please take a seat. Ако обичате да вземете местата си. Благодаря ви, госпожа комисар. Продължаваме нататък по дневния ни ред. Петри Савама е докладчик по темата. Това изслушване е по негова инициатива. Комисарят Хоган е тук. Имаме представител и на Сметната палата от Евролан. Това е едно обединение, чието представител също е тук. Благодаря ви. Uh, Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко няма да навлизам в подробности. Нека използваме времето, с което разполагаме за дискусия. Добре е дошъл, казвам на комисаря Хоган, както и на другите ни гости. Е, никого няма да изненадам, като кажа, че ние несъмнено всички се стремим към по-добър контрол върху освояването на средствата и много бихме се радвали, ако можем да постигнем някои от общите си цели, а именно да бъде всичко опростено в областта на контрола, да бъде по-ефикасно, като същевременно се оползотворяват по-добре средствата на дънакоплаците. Както току-що чухме от комисаря Георгиева, в момента около 7% от бюджета на Европейския съюз се изразходват за общото управление в областта на селското стопанство, общия контрол и управление. И това ще е темата на нашата дискусия. Намирам я за важна. Да, благодаря. Добре дошли, господин комисар. Давам ви думата. Благодаря, госпожо председател, господин докладчик господин Садама, почитаеми членове на комисията и на Сметната палата. Удоволствие е отново да съм тук, за да говоря пред вас по доклада по собствена инициатива на господин Савама за а, подобряването на контрола в областта на общата селско-стопанска политика – е, приветствам е, подбора на темата, както и възможността да обсъдим е, доклада още в процеса на изготвянето му. На няколко пъти съм казвал пред колегите, че по въпроса за контрола вашата комисия е много строга и това се доказва от обмена на виждания днес след обед. Но искам да кажа, че колегите в идните седмици е, сигурно е, ще ви кажа, че аз едно и също казвам навсякъде, където отивам. Както е, Генерална дирекция Агри, така и държавите членки се стремят към качествена обща селско-стопанска политика с качествена контролна система, без да се претоварват земеделците и без да се изразходват за контрол прекалено много пари на дънакоплатец. Както знаете, това е първата пълна година от е, изпълнението, първата пълна година от изпълнението на реформираната обща селско-стопанска политика след приемането на реформата от съвета. Всички се учат, но държавите членки не са оставени сами е, да се оправят с разпоредбите за контрола. Комисията им оказва подкрепа чрез насоки, отговори на въпроси, посещение на място и разговори с изпълнителните органи и чрез създаване на ново звено в Генерална дирекция Агри само за тази цел. И то е звено с много работа. Вярно е, че ОСП бе критикувана за прекалената и сложност и бюрократичност. Но пък държавите членки не използват всички елементи на опростяване, които им предлага реформата, по различни причини различните схеми за подпомагане са доста сложни за управление и контролиране. Следователно, опростяването заема челно място сред моите приоритети за 2015 година. Аз съм помолил своите служби да извършат аналитичен преглед на цялото законодателство в областта на ОСП и е, предлагам е, и членовете на вашата комисия и всички заинтересовани да дават свободно идеи за това как да извършим такова упростяване. Вече започваме да получаваме идеи и на основата на тези идеи ще излезем с конкретни предложения във връзка с упростяването и инициативата за субсидиарност. Трябва във всички случаи да се спазват трите основни принципа. Първо, е, трябва да се зачитат е, основните политически решения за реформата. Второ, трябва да се има предвид, че земеделците и бенефициерите са най-пряко засегнати. И трето, не трябва да се отслабва доброто финансово управление върху начина по който се изразходват средствата на ОСП. Аз, госпожо председател, съм силно уверен, че е, опростените мерки ще доведат и до опростяване на контрола. Когато са сложни правилата, контролът тежко се осъществява. Ние обаче, ако намалим броя на проверките, това може да доведе само до повече грешки в изразходването на средствата. Е, Зная, че вие акцентирате върху единния одит и организирането на проверките. Наистина, някои от ключовите изменения в правилата за финансовото управление на ОСП ще бъдат свързани с единния одит. От тук нататък, от тази е, година, сертификационните органи ще трябва да дават становище е, за редовността на плащанията на бенефициерите. И разплащателните агенции, трябва да се знае, е, отразяват многото усилия, които полагат държавите членки е, това ще е важна стъпка напред и за тях. Естествено, е, първите резултати ще станат известни едва през 2016 година. Сигурно ще има полуки, сигурно ще има какво да усъвършенстваме. Това въжи и за комисията, и за националните органи. Но и Сметната палата, надявам се, ще ни помогне когато извършва одити на реформираната ОСП. По организирането на проверки искам ясно да заявя, че контролът е, се осъществява преимуществено на основата на риска. От 1 милион проверки 800 хиляди са били изцяло на основата на риска. Така трябва да е поставено ударението. Не виждам е, да има полза от увеличаване на проверките. Естествено, трябва да ги извършваме на случайен принцип, на принцип на случайно разпределение и да прилагаме принципите на анализ на риска, за да се контролира законосъобразното разходване на средствата. Държавите членки имат своята роля за проследяване на тази законосъобразност. Новите правила позволяват да се съчетават различни проверки, като се ограничава броят им до разумно ниво за земеделците. Понякога е необходимо да се посещава едно стопанство повече от веднъж годишно, но тогава трябва да се сведе до минимум посещ... продължителността на посещението. Трябва да се намалят броя поначало посещенията и да се нам... оптимизира контролът. Както казах, нашите служби максимално помагат на държавите членки да е, прилагат новите правила, но ние трябва да гарантираме законосъобразност на разходите. Има някои преходни правила, например за екологизацията, т.е. през първите две години земеделците, които не изпълняват изискванията във връзка с екологизацията, няма да понесат санкции. Също така обаче даваме и нови правила, нещо като морков на нашите държави членки, да е, се откажат от някои проверки, но само при условие, че грешките са много малко. Сега ще се спра на екологизацията. Това е нов елемент въведен с реформата на ОСП и често пъти се споменава в контекста на упростяването. Е, и със сигурност е, ще го споменаваме често в нашите дискусии. Значи екологизацията не е въведена за да тормози било земеделците или разплащателните агенции, а това е признание на ролята на земеделците в обществото, което се бори с неща като промени в климата, загуба на биоразнообразие, влушаване на качеството на водата. Земеделците са в най-добро положение да действат така, че да щадят природата. Естествено, административното време трябва да бъде сведено до минимум, като минимумът се обсъди задълбочено с политическото ниво. Това са основните ми послания. С удоволствие ще отговоря на въпроси. Благодаря. Благодаря ви. Това беше много интересно. Относно ам, графика, а, трябва а, да кажа, че разбрахме вашето послание, но а, все пак може и по-рано да се развият нещата. Сега представителят на Сметната палата. Благодаря, госпожо председател, членове на комисията, господин комисар, уважаеми гости. Радвам се да участвам в това заседание и да обмисля с вас възможностите новата система на ОСП да започне да дава по-добри резултати. Ще опиша някои нови тенденции и след това ще ви запозная с възможностите е, системата да стане по-улеснена и по-да че да допринася за постигане на целите. Преди да анализирам това, което не е оптимално в новата система, ще се върна малко назад и е, направя един обзор от птичи поглед на общия дизайн на системата за подпомагане в ОСП. Когато се правят системи за подпомагане, е важно да се мисли дали зададените цели подлежат на проверка и са разумни. Ако политическите изисквания са твърде сложни, не може да има ефективна санкционна система. И е невъзможно е, с е, прилични усилия и разходи да се е, извършва контрол. Никога не трябва да е по-ефтино да нарушавате правилата, отколкото да се извършва контрол. Ако няма а, е, възпиращи санкции, това е лошо за всеки закон. Също така се деморализират хората. Валидно е навсякъде. Повечето помощи е, за земеделие се превърнаха в помощ е, за доходите на земеделците във вид на преки плащания. Вече не са помощи за продукти. Е, тогава, когато се подпомага доходът, е, земеделците трябва да имат достатъчна площ или брой животни, глави животни, за да могат да получават помощи. Това за сега е добре, защото се намалява процентът на грешките. Но ОСП трябва да отговори и на трудностите във връзка с промените в климата и околната среда. Така че бяха към простите схеми за до директни плащания, към тях бяха добавени нови изисквания. Онези, които получават преки помощи, трябва да спазват изискванията за екологизация, за да получават помощите в пълен размер. Тези изисквания трябва да осигурят защитата на околната среда, хуманното отношение към животните, здравето на животните и растенията, както и добрите принципи селско-стопанската практика. Само, че тук има доста административни тежести и високи разходи не само за земеделците, но и за националните контролни органи. Ново реформираната ОСП добави и други елементи, например прякото плащане за екологизация – което несъмнено ще увеличи сложността на контрола и разходите за него. Например, едно от изискванията ще бъде за зимните покрития на площа. Това ще изисква контролните органи да се връщат в стопанството няколко пъти годишно. За да се следи зеленото покритие, ще трябва да се правят много проверки без резултата да е ясен. Навлиза се в порочен кръг, все по-големият брой официални изисквания увеличава необходимостта от контрол, при което вече се губи смисълът, толкова големи са разходите. Като същевременно не е възможно да се определят или дори да се очертаят положителните резултати за околната среда. В развитието на селските райони – Постепенно се е, изгради една система от голям брой мерки, всяка с по няколко слоя, по няколко нива. Това създаде сложна система. Не е ясно на какво се подчиняват така зададените цели на ниво Европейски съюз. Тази сложна структура и изискванията на микрониво доведоха до високо равнище на грешки, много противоречива система, като в момента не могат да се овладеят грешките до приемливо равнище. Какво може да се направи, за да стане контролът достатъчен и разумен и да се насочи към резултатите от системите за помощ? Съдът, т.е. Сметната палата в становището си от 2010 година е посочил, че има възможност да се насочим към практическата страна на контрола да се е, да, да не се е, да, да не се толерира високо равнище на грешки при необходимост да се спира дейността. Сегашната система на контрол не е ефективна според палатата. Няма нужда от повече контрол, а от по-качествен контрол, който може евентуално да доведе до намаляване на разходите за контрола. Нека се спра на това по-подробно. Регламентът за ОСП вече позволява е, проверките на място да се заменят с аналитични прегледи, стига е, сертифициращият орган да установи е, ниво на грешки по 2% в продължение на две години. Това в момента не става по една проста причина. Просто е, новия вид проверки не се прилага в пълния му потенциал. преди всичко се акцентира върху формални елементи, като някой път е, извадките е, не са свързани с рискови ситуации. Е, ако се използва по-добре сегашната система, броят на проверките може до някъде да се ограничи. А има и друг вариант. Вместо да се поддържат големи контролни системи, може би просто трябва да се опитаме да преработим схемата за контрол – Дългият списък с изисквания за екологизация може да бъде намален, като значително бъде упростен начина по който се изразяват изискванията. Трябва да се определи по какъв начин да се извършват съответните действия на практика, за да се осъществят изискванията. Комисията трябва да се откажа от сегашната си система. В кохезията Системата за кохезия според рамката за 2020 година се предвиждат известни възможности за обвързване на контрола с резултатите. Хоризонт 2020 прави една крачка напред, като се позволява да се отпускат единни общи суми за цели проекти. Но остава големият въпрос. Ще искат ли държавите членки да поемат риска да се откажат от традиционните системи на контрол на основата на фактура и да преминат към система за контрол върху резултата. Наистина трябва резултатите да ни водят в контрола. В сферата на земеделието, според мен, е, системата за управление на основата на резултати може е, да се използва с голям успех в инвестиционната част на програмата за развитие на селските райони. Има някои ключови области, които са много важни от гледна точка на Европейския съюз. Схемата за млади земеделци, например. Упростените изисквания показват, че е възможно да се допускат по-малки грешки и по-лесно да се следи спазването на изискванията. Трябва да се следи какви са резултатите. И това трябва да се прави чрез е, за предпочитане малък брой индикатори. Може да се въведат паушални суми и за стандартни разходи или за някои проекти. Това, например, се прилага в социалната сфера в някои случаи, но е възможно да се следят резултатите и по мерките в първия стълб. Простичко казано, защо първо? Да не помислим за това, какво се стремим да постигнем на място? Например, да подобрим качеството на околната среда. И след това плащанията да се обвържат с тази цел, а не с изпълнението на някакви сложни цели. Целите ги задава Европейският съюз. Ако те не са ясно зададени, това затруднява всички. Естествено, възможно е целите на Европейския съюз да бъдат разбити на национални цели, на всяко национално равнище, като така се постигат по-лесно и целите на Европейския съюз. Това са идеи за мерките, които да предприемем или при сегашната програма за ОСП, или при следващия период на ОСП. Е, мисля, че имаме достатъчно време да помислим за преработка на системата. Парламентът и съветът вземат решение за правилата, по които се изразходва бюджетът на Европейския съюз. Но наша задача, Сметната палата, е да очертаваме контекста, в който функционират тези решения и резултатите, до които водят. Палатата ще продължи да ви запознава със своята оценка за съответствието на разходите с нормативната уредба и с целите, които сте поставили. Но и нашата работа ще бъде много по-опростена, ако правилата са опростени и целите са по-добре определени и по-поддаващи се на измерване. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Карлайт. Виждам, че котията на Пандора е отворена. Господин Леночи има думата. Синтези. Eh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички членове на комисията. Благодаря и на комисаря. Благодаря и на представителя на Сметната палата. Аз представлявам Копа Кодека. Това е обединение на земеделски стопани. Това, което се обсъжда по отношение на ОСП е много важно за европейските земеделци. Необходимо е стимулите, които се предвижат да запазят нивото на доходност за нашите земеделски стопани. Това е записано не на последно място и в е, договорите ОСП има почти 60 годишна история. ОСП е подложена на петата си подред е, реформа. При всичките тези е, години ние трябваше да се напасваме на промените, които бяха въведени чрез различните регламенти през 2014-2015 имаше нови реформи, нови промени, нови методи за изчисляване на плащанията. Някои от е, стимулите са вече одобрени, други не. Някои са свързани с запазване, опазването на околната среда и с екологизацията. Има и доклад на Сметната палата, свързан е, не на последно място с покачването нивото на грешките. Това се дължи, може би, на методологията на изчисляването на нивото на грешките. нивото на грешките не винаги е признак за измама или за неправомерно поведение от страна на замеделците. Трябва да се прави разлика между ам, прахосването на средства от европейските фондове и ам, просто а, допускане на грешки вследствие на неразбиране сложността на правилата. А, има правила за измерване на площите, а сега се въвежда се въвеждат и други, други характеристики, свързани с ландшафта. Такива характеристики могат да доведат до разминава в това, кое, което наистина е декларирано и това, което съществува на практика. Такива разминавания е имало и в миналото. Не трябва да забравяме и друг факт. Целите на политиката трябва да бъдат измервани по съответния и правилен начин. Говори се за упростяване, но ам, се прави компромис между а, сложността на политиките и контрола. Има и заложени политически цели в реформите, но ам, трябва да се има предвид, че част от целите са заложени в договорите и трябва да се е, съобразят политиците с това. Има контрол, който е основан и на риска. В Копа Коджека сме проучили до голяма степен този въпрос – И този подход е свързан с увеличаване на грешките и оттам а, увеличаване на контрола. Един вид а, с, ам, се търси е, някаква грешка, когато системата е съставена по такъв начин. Необходим е обаче метод – който да е свързан с контрол, основаващ се на постигнатите резултати. Така ще бъде намален броя на проверките, когато резултатите, които са били заложени, са били постигнати. Така и самата методология ще бъде упростена. Когато говорим за извършена проверка по отношение на заявените площи. В тази област може да бъде ам, въведена такъв тип система. Могат да се използват системи, които ще доведат до коригиране на грешката от страна на земеделския стопанин, когато такава грешка бъде открита. Такъв метод може би ще е по-ефективен, отколкото стимулите, които се предвиждат. След това за упростяването на правилата. По-простите правила означават, че ще се намали потенциалния риск от допускане на грешки от страна на земеделските стопани. Ще бъдат улеснени и ползвателите и операторите. Ам, смятам, че много често на всичко това се гледа като система, която е създадена за а, тези, които управляват а, си, инструментите, тези, които ам, съставят политиките. А всъщност всичко трябва да се прилага на място от замеделските стопани, от различните оператори и това трябва да бъде взето предвид. Копа Коджека изготвя свои предложения, свързани с опростяването на ОСП. И а, ние приветстваме инициативата на комисария Хоган да ам, се стреми за постигане на по-нататъчно упростяване на ОСП. Има много работа, която трябва да се свърши и е свързан с упростяването на правилата. Както и комисарят, ние също се ръководим от три принципа – свързани с упростяването. Необходимо е да има упростяване, кое, което да не означава по-малко правила и по-малко Европа. Трябва да бъдат зачитани целите на ОСП, но трябва да бъде, да бъде взето предвид и разнообразието на европейското земеделие. Трябва да се вземе прави това разнообразие, без да изпускаме от поглед целите заложени в европейските договори. Не трябва да се изкривява и конкуренцията между държавите членки. Това е друг важен принцип и на следващо място опростяването трябва да дава по-голяма увереност на земеделските стопани. Трябва да имат ясни перспективи, за да могат да планират своите действия. Земеделските стопани повече от всички останали економически оператори са зависими от допълнителни условия. Те са зависими от природните условия, зависими са от сезоните. Необходимо е да има набор от правила, които по-бързо да водят до постигане на заложените резултати, без да се изпускат от поглед основните насоки. Необходимо е да има по-голяма яснота за детските стопани, за да могат те предварително да планират своите действия. Комисарият Хоган с право подчерта, че има нови аспекти, свързани с екологизацията, които са свързани с запазването на пасищата, с екологичните приоритетни области. Това, което е новото в ОСП, е свързано с упростяване на санкциите, През първите години няма да има обвързано с производството подпомагане относно, относно екологизацията. Тя означава за земеделските стопани намаляване на техните плащания до 30%. 30% съставлява екологизацията от техните доходи. Трябва да има упростяване и на правилата, свързани с екологизацията. През първата година от въвеждането на, на, на промените трябва да се предвидят облегчения за земеделските стопани. трябва да се предостави по дълъг срок за предоставяне на заявления, за подаване на заявления през първата година. И на следващо място, по отношение на упростяването. Искаме да видим какъв е графика. Процесът е доста взискателен, необходимо обаче да се започне бързо. И искаме да видим правила, които да са упростени, да са упростени и делегираните актове и актовете за изпълнение, както и всички правни инструменти. Намираме се в един много важен етап на изпълнението на реформата. Няма да имаме достатъчно време да променим някои от правилата. 15 май е крайният срок и през следващите е, седмици ще е, бъдат разпратени уведомления на земеделските стопани, свързани с обвързаното с производството подпомагане. Е, но процеса на управление е доста сложен Необходимо е да има ясно определение а, за понятието активен земеделски стопанин. Някои от изискванията са много а, трудни за изпълнение, трябва да бъдат разяснявани. И на следващо място е екологизацията. Тя е свързана с разнообразието. А, има много правила, които трябва да бъдат спазени но а, не е останало време да бъдат променени правилата в тази а, област в рамките на ОСП. Може би а, трябва да има по-точно и по-ясно тълкуване на правилата преди заявленията да бъдат подадени, така че земеделските стопани да знаят как да се справят с а, проблемите, пред които се изправят. Имаше дискусия за кръстосното съответствие и екологизацията. Друга тема, която също е много важна. Тази област е била източник на сериозен процент на грешки в миналото. Трябва да се вземе предвид и следното кръстосното съответствие и екологизацията са два канала или два аспекта, които ще имат голямо въздействие върху дейността на земеделските стълпани. Има много сложни отношения или много сложни връзки между тези две области. Екологизацията е включена във втория стълб на ОСП. Знаем, Е, че има и друга област, по която трябва да работим и тя е свързана за връзката между отделните области. Могат е, да бъдат упростени изчисленията за двойните плащания или плащанията, които се припокриват. Искам да се върна и на нещо друго, за това, че трябва да има хармонизирано прилагане във всички държави членки. Това е, е и въпрос, който опира до субсидиарността. Държавите членки ще трябва да действат така, че да се постигне хармонизиране. Много често сме задавали въпроси към отделни институции ам, по тази тема, т.е. как да има а, по- малко вмешателство между кръстосното съответствие и други области от ОСП, защото се е, стига до проблеми. Благодаря ви. Давам, давам думата на Маркус Ерхола, който ще ем, даде някои подробности, е, свързани с проблемите, които ние виждаме в рамките на Еко Поджека. Ще дам думата на господин Ерола. 10 минути имате на разположение. Kiitoksia Arvoisa хера комисари, ähm, puheenjohtaja. Благодаря ви. Госпожо председател, господин комисар, уважаеми дами и господа. Самият аз съм фермер от Южна Финландия – Занимавам се за селско стопанство, учил съм селско стопанство, учил съм и изящни изкуства. Вече 14 години обаче работя в областта селско стопанство. Като го правя на непълно работно време. Трябва да кажа, че принципно моето стопанство е в Южна Финландия на 50 км от Хелзинки. Мината година имах 370 акра, като ние бяхме различни собственици. Също времено имам още 80 хектара, занимавам се и с биоземеделие. А, имаме 119 парцела, като разстоянието между различните парцели е до 35 км. Ние отглеждаме овес, ченик, жито, като ето тук виждате къде е разположена основната основното производство. Трябва да представя гледището на фермерите. Самият аз съм работил в различни области. Надявам се да мога да подходя обективно към темата. Принципно Фермерите разчитат за своя доход от производството и продажбата на различните продукти. Разбира се, третият елемент са получаваните помощи, но в този случай аз няма как да повлияя на помощта. За мен е важно да развивам своето стопанство, да го развивам по един екологичен начин и да имаме устойчиво производство в бъдеще. Същевременно се опитвам да продавам пряко на потребителите, като искам да отговоря на търсенето. За мен е много важно да мога да отговоря на нуждите на потребителите на пазара. Участвам в различни инициативи за обучение. Работил съм и в различни европейски държави и мога да кажа, че напълно приемам системата за селско-стопански помощи. Принципно обаче мисля, че има някои заложени цели, които всъщност не помагат на производството, а пречат. Трябва да кажа, че ние живеем в една бюрократична джунгла и е абсолютно невъзможно да се работи по този начин. Същевременно имайте предвид, че това не отговаря и на добрите земеделски практики. Има най-различни проблеми, но аз разчитам най-вече на помощта на експертите. Като трябва да кажа, че тази помощ не е безплатна, плащам по 900 евро и така или иначе аз нося крайната отговорност при заявленията. Използвам работното си време най-вече за обработване на земята. Целта е, разбира се, на края на годината да имам финансов резултат – Системата с помощите поглъща много време и мисля, че това е несправедливо, защото това време мога да посветя на развитието на стопанството си. Пак ще кажа, че администрацията изисква твърде много много време се заделя и за различните видове проверки. Възникват и най-различни въпроси, които по никакъв начин не са актуални. Моето стопанство е имало финансови проблеми и трудности. Но трябва да кажа, че бюрократичните изисквания поглъщат огромна част от времето ми. И по този начин аз не мога да отговоря на реалното търсене на потребителите, защото има все повече и повече нови условия, нови санкции, опасност от нови санкции. Ако се направи някаква малка грешка в животновътството, например, е много вероятно да ме накажат и при културите, които отглеждам. По този начин опасността за мен нараства неимоверно, защото може да загубя хиляди. Често, освен това, в селското стопанство е необходимо да се взимат бързи решения заради климатичните условия – Не може, когато работиш на полето, непрекъснато да мислиш за административните изисквания, да спреш, за да провериш правилата. Да не говорим за различните срокове, които трябва да се изпълняват, различните процедури – Никой не се съобразява с това, че междувременно климатичните условия може да са се променили. Това натоварва фермерите и по никакъв начин не помага на най-добрите практики. Мога да ви дам и различни примери, които показват, че такъв подход не помага кой знае колко – Например, имаше парцел 0,4 хектара. При спонтанна проверка се оказа, че не е извършена жътва, след което ми бяха отнети хиляди евро. Цялата тази система с контрол, с санкции, наистина много осложнява работата на земеделските стопани, защото понякога една неволна грешка може да доведе до голям проблем. Принципно има някаква предвидимост, но проверките наистина могат сериозно да се отразят върху финансовия резултат на фермата – би трябвало информацията да е в сърцето на всяка селско-стопанска политика, би трябвало администрацията да се отнася положително, да насърчава стопаните. Това наистина ще помогне за постигането на целите. Мисля, че ако се правят проверки, те трябва да са основани на риска. Това, разбира се, ще спести ресурси на администрацията. Би трябвало, освен това, по време на проверката да се разглежда един вид помощ, а не да се правят 10 различни проверки, нещо, което е наистина неприятно за земеделските стопани. Освен това е важно ние стопаните да бъдем предварително уведомени, за проверката, така че времето да се използва рационално. Което означава фермера да намери някой, който да го замести по време на проверката. Да не говорим, че това зачита и достоинството на стопанина. Когато има проблеми по време на проверката, не винаги има време да се разгледат нещата в дълбочина. Би трябвало да сме сигурни също така, че има еднакво тълкуване на правилата от всички видове организации, проверяващи. Санкциите трябва да са освен това пропорционални на нарушението. да се отчита дали грешката е направена за първи път и ако това е така, да има само предупреждение, не веднага да се санкционира. Мисля, че администрацията получава твърде много пари от фондове, които би трябвало да се предоставят на фермерите и по този начин стопанствата да се развиват. Контрола трябва да служи по-добре на цялото общество, да бъде по-гъвкав, по-предвидим, да мотивира стопаните, а не единствено да ги наказва. Проверките отнемат много време. Освен това, ние никога нямаме достатъчно време Да не говорим за това, какво е изпитание за нервите е всяка проверка. Но, както казах, принципно системата е толкова сложна за получаването на тези помощи, че няма как да не сбъркаш нещо. Мисля, че трябва да има само една проверка на всеки цикъл – от живота на културата. В крайна сметка трябва да се разчита и на професионализма на земеделския стопанин. Проверките трябва да са справедливи, ако има санкции, трябва да има една санкция за едно нарушение, не многократни санкции, както се прави сега. Санкциите трябва да отговарят също така на сериозността на нарушението. Както казах, ако нарушението се прави за първи път, би трябвало да се отправи единствено предупреждение. В бъдеще е добре да разгледаме възможностите, които ни предлага и технологията за трансфер на информация. Например, фермите използват все повече системи за географска информация и ако те нямат нищо против, същата система би могла да се използва и при контролните процедури. Това ще спести ресурс. също така ще помогне за намаляване на тежестта върху всички участници. Имайте предвид, че финансово условията са много трудни за фермерите, а в Северна Европа ние искаме да развиваме селското стопанство, но принципно дори и бъдещето на моето стопанство не е много ясно. Някои колеги в Северна Финландия разчитат на клиенти, които са доста отдалечени. Но ето и няколко снимки, баща ми на полето. Много ми се иска така да разработя стопанството си, че да го оставя на идните поколения. Благодаря. Ja. Благодаря ви. Всички колеги тук имаха дежавю след последното изказване. Това е нещото, което познаваме ни от нашите избирателни райони, откъдето да сме в Европа. Проблемите ни са сходни. Снимката на вашия дядо е от 61 година. Аз съм родена тогава. И а, в селото, в което съм родена, тогава имаше а, много земеделски стопани. Половината от тях бяха земеделски стопани, сега има само един земеделски стопанин. Трябва да говорим за всички тези, които вече ги няма междувременно, но за съжаление никой не говори за тях. Въпросът е дали докладчикът първо иска да вземе думата и след това двама колеги още поискаха думата. Сега а, Питер има думата. And, uh, Благодаря. Thank you to all. Искам да благодаря и на четиримата. Струва ми се, че ние всъщност чухме много конкретни предложения, много повече от това, което и аз очаквах да чуя. Със сигурност внимателно ще ги анализираме. Например, много ме зарадва това, което чух от Сметната палата. Един изключително разумен анализ, придружен от много добри предложения – Нека се възползвам от възможността да задам някои въпроси и на господин комисаря. Всичко е много простичко, в крайна сметка. Говорим за рентабилност, но имаме две перспективи. Нека ви дам пример, който никога няма да забравите. 2011 година в моята държава, която е държава членка, бяха проверени 6000 стопанства. от 445 000 хектара. бяха обхванати площи, като разликата между обхвадените и докладваните беше 270 хектара, накрая бяха санкционирани 250, като в крайна сметка се спечелиха 1,6 милиона евро. Не знам колко е струвало цялото това упражнение, но мога да ви кажа, че със сигурност е струвало повече от 1,6 милиона. Следователно тази система е просто безумна. Затова искам да попитам комисията следното. След като не знаем достатъчно за реалната стойност, планира ли се някакво проучване за установяването на необходимите данни, как да се запълни тази празнина. На второ място, комисията какво мисли да направи в бъдеще подкрепя ли системата на единия одит. И по-рано днес попитах комисаря Георгиева за това как да се постигне откритост и наличност на данните, това е от ключово значение. Ако ми отговорите поне на половината от въпросите, ще съм много благодарен. Благодаря. А комисар, пите. Господин комисарят има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Тези 6000 проверени фермери в Финландия ги знам. Посетих Финландия мината седмица. Очевидно цифрите не са се променили междувременно. Нека кажа обаче, че 2011 година имаше 10 бенефициера, а в 2012 година 5 бенефициера проверени но можем да кажем, че средно това отговаря на 6% от проведените одити. Одитните мисии през 2011 и 2012 година се свеждат до цифрата 1. За това, като говорим за единия одит, това е нещо чудесно, но ще трябва да мине доста време преди да се развие. Иначе въпросът, който повдигате за данните е много важен. Ние събираме данни от държавите, за да разберем точно колко струват проверките, доколко те са рентабилни, доколко отговарят на мерките и разбира се, когато имаме тези данни, ще можем да разберем какво се случва в държавите членки. Госпожо председател, знам, че и вас ви притеснява този въпрос – най-важното е да се споделят добрите практики между държавите членки. Това е друг спорен въпрос. Вие споменахте подхода основан на риска. Това означава да се има предвид процента грешка и съответната сума – Аз мисля, че контролът, който се извършва от комисията, контрола на разплащателните агенции е така или иначе основан на риска. 80% от проверките са целенасочени. Така че ние вече го правим. Това са внезапни проверки, но съм готов да работим по стратегията за единия одит. Надявам се в хода на годината да ви дадем и други аргументи в полза на този подход. Но така или иначе в Финландия са контролирани 2,8% едната година и 5,8% другата година от средствата, предоставени на бенефициерите. Това не е кой знае колко много. Колеги Али, бите. Колегата Али. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар Хоган, уважаеми представители на Сметната палата, колеги, имам чувството, че се въртим в един омагиосен кръг. Аз два мандата бях народен представител в националния ни парламент и този дебат върви от много време. А какво имам предвид? Най-вече връзка с е, опростяването на процедурите и правилата, за да се улесни достъпа на малките земеделски производители до директните плащания. И понеже през целия този период е, вървят само дебати, а де-факто в е, в реалността нещата се случват по друг начин, това, което чухме от представителите на земеделските производители. Ние искаме да превърнем земеделските производители в чиновници, което не, че няма как да стане, но мисля, че не това е целта на тая програма по принцип. И в този аспект ми се струва, че малко пак позакъсняваме, защото, за съжаление, аз не можа да чуя от комисар Хоган за конкретно предприяти мерки аз имах въпрос, който съм задал към него. Какви мерки са предприяти, но имайки предвид, че няма конкретни стъпки, които към настоящия момент вече са факт и могат да бъдат препратени към страните членки, за да могат наистина да се възползват от опростяването на процедурите. Виждам, че и втората година от обща селскостопанска политика няма как да получи своето развитие в това направление, в което ние желаем. Защото а, не, нека не се заблуждаваме, знаем много добре как, по какъв начин реагират страните членки. Докато няма решение на, докато няма решение на комисията, на Европейската комисия, за упростяване на процедури в съответно направление, със съответна конкретика, няма как страните да предприемат промяна на своите правила. Интересна е констатацията и предложението, и този анализ, който, е направен и от, който беше направен и от е, Европейската сметна палата, а именно обвързване на контрола с е, резултатите. Контрол, който да бъде базиран на база на резултатите. Мисля, че това би бил един добър подход, защото а, е, правилата трябва да бъдат опростени, да бъдат достъпни до наистина до малките земеделски производители, за да може Европа, е, Европейския съюз е, да може да стигне до, и до най-малкия човек. Защото ако продължаваме с този тип политика, отговорът беше даден на последните избори за Европейския парламент. Евроскептицизма ще нараства все повече и повече. И това е отговор и, и в, ние като политици дължим отговор че с нашите политики, които ние трябва да провеждаме спрямо а, европейските данъкоплаци. В различните направления, в различните сфери. И мисля, че администрацията трябва да бъде обучена да се отнася с позитивизъм, а не с, с положително отношение към, към тези бенефициенти, а не да ги третира по един своеобразен свой си начин. Разбира се, санкциите са си санкции. Има ли грешки, има ли нарушения, санкции трябва да има. Но трябва да има комуникация, трябва да има и диалог. Е, това, което мисля, че към това, което трябва да се следим е да, да, да гоним измерими цели, които наистина, които наистина дадат е, своя принос за по-доброто функциониране изобщо на обща съвстопанска политика, мисля, че след един а, анализа трябва да го има, според мен. Не може постоянно да правим анализи и да правим преглед на нормативната база. Нормативната база не е от днес, не е от вчера, тя е от много време. Той анализ в администрациите трябва да има. И мисля, че с съответни е, индикатори, е, които да бъдат малък наброй индикатори за корекции, могат да бъдат постигнати много добри резултати. За да може наистина в реални граници, в реалност да бъдат променени и опростени процедурите. Благодаря. Herr Kommissar, möchten Sie reagieren, bitte? Благодаря. Искате ли да реагирате, господин комисар? Искам да запитам. Дали имат нещо да кажат със законодателите за ОСП? Защото аз не съм гласувал за тази реформирана политика. Парламента и съвета са го направили. И в крайна сметка всичко се забатачи в сложност. Затова упростяването е мой приоритет. Може би господин Али е гласувал за това законодателство, не знам. Не знам. Обаче е, началото на политиката е 1 януари 2015. Ние току-що сме започнали да я прилагаме. И е, за това трябва да дадем необходимите инструменти на държавите членки да им помагаме. Е, създали сме звено, оказваме се възможна помощ, за да не се допускат грешки. Сигурно ще е, се получи много от резултатите, но във всички случаи полагаме усилия. Има специална схема за дребните фермери, създадена по реформираната ОСП точно за целите, които вие посочихте. За да се запази жизнеността на селските райони, даже е, програмата за развитие на селските райони е специално предназначена за това допълнителни възможности за обвързани помощи се дават, е, допълнителни под форми на подпомагане има. Държавите членки могат да избират между различни форми и варианти и могат е, да се ползват от е, най-различни възможности, за да постигнат добри резултати. Може би а, е, вие бихте искали да се направи нещо по един или друг начин, но държавите членки могат да избират как да постигнат целите. Всъщност, Комисията в някои отношения беше е, решила да предложи задължителни схеми, обаче законодателите решиха те да станат доброволни и сега ги се използват само до 15 държави членки. Да, вярно, че има прак за озеленяването е, във връзка с е, площи по-малки от 30 хектара. Това е за да се намали административната тежест за фермерите. Има преразпределителни плащания за дребните земеделци. Много са мерките. Съгласен съм, че трябва да се ориентираме към резултатите. Съгласен съм и със сметната палата, но как оценяваме резултатите? Това ще е основният въпрос. Е, птиците ли ще броим? Е, или какво. Има много технически детайли, по които трябва да се споразумеем. И това е наистина интересен дебат. Какво е определението на понятието резултат? има 44 милиарда евро средства на дънакоплатеца в Европейския съюз за целите на реформираната ОСП. Това са огромни суми. Значи трябва да се спазват правилата и трябва да има контрол. Европейският дънакоплатец е дал всички тези средства да разполага с тях Европейското замеделско стопанство – е, но трябва да има контрол за това как те се изразходват, защото те са дадени за постигане на целите по е, договора. Да, значи имаме блага, които са обществени, имаме блага, които са природни, екологични, има много блага, за които трябва да мислим. Да, така е, Петре Савама е бил по време на дебата в пленарна зала, както и аз. Това беше деня, в който гласувахме около 5000 изменения. И никой не е знаел точно до какво ще се стигне и как едните промени отговарят на другите. Разбира се, ние се доверяваме до голяма степен на нашите експерти в областта на земеделието, но доверието е нещо добро, но може би трябва да се упражнява повече контрол. Колегата имаше, искаше да вземе думата. Uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. Първо искам да отговоря на нещо, което каза господин Нучи за разликата между грешка и измама. Голямата част от е, евродепутатите могат да различават грешка от измама. Така ми се струва. Може би някои свръх скептици не правят тази разлика и третират грешките като измама, но ние правим разлика. Господин комисар, искам да кажа на вас, че не ви завиждам на задачата, защото има много правила, много нормативни изисквания, трудно е да се прилагат. Нека да е, вярваме, че има достатъчно правила за това да се гарантира законосъобразното изразходване на средствата. Една трудност е да се прецени дали е добре постигнато равновесието. Вие като че ли усещате прекалена сложност все още на някои места и се стремите към упростяване. Какви правомощия имате? Това трябва да е ясно. Какви правомощия имате за извършите по-нататъчно упростяване в пределите на регламентите, които действат по-настоящем. Явно, че няма да се изменят самите регламентите. Искам да кажа и нещо за държавите членки, тъй като те е, имат сериозна отговорност за всички разходи на, със средства от Европейския съюз, включително в семеделието, Те винаги искат гъвкавост, но при гъвкавост трябва много да се внимава. Е, вие малко по-рано казахте нещо за земеделието, като казват в смисъл, че е, информационните технологии са недостатъчни и това до някъде пречи. Бихте ли доразвили тезата си? Ами да, в Великобритания, аз съм говорил с Земеделското министерство, бях в Бирмингам там преди няколко седмици. И между другото, вашия район на Великобритания е много добре представен там. Е, не е имало инвестиции в информационно-технологичния сектор през последните пет години. Може би е, сега започват те първа и трябва да наваксват в Великобритания. И сега най-сетне започва да се отделят доста средства. Други държави членки имат аналогичен проблем – и е, предложих удължаване на срока от 15 май до 15 юни, за да се опитаме да се съобразим с факта, че понякога националната администрация на държавите членки е причина за определени забавени и не е необходимо за тях да бъдат санкционирани земеделците. Така че удължихме, предложил съм удължаване на срока до 15 юни, като същевременно ще гарантираме и ефикасен контрол, който да се осъществи до края на тази година. Просто говорих е, за действителността, за живата действителност, когато използвах това изречение. Да, информационно-технологичните системи е, не навсякъде са внедрени и не улесняват тяхната липса плащанията. Сега нямаше да направя опростяването свой приоритет, ако не смятах, е, че всичко е, може да бъде опростено или голяма част от уредбата или прилагането на правилата могат да бъдат опростени. Но никога не съм смятал, че самото опростяване ще бъде просто. Е, общата селско-стопанска политика в началото не беше чак толкова сложна, обаче за последните 20 години тя е претърпяла пет реформи и за това постепенно значително се е осложнила. Аз възприемам хоризонтален подход, привличам всички заинтересовани, всички комисии, всички държави членки са замолени за становища, за идеи, за да знаем как и къде да упростим. Трябва да се ориентираме към предлагане на пакет от реформи, е, без да изменяме основния регламент. И този пакет да бъде предложен към края на годината, като аз вече очертах основните принципи, на които ще се подчиняваме. Надявам се всичко това малко да упростява моите идеи и е, се надявам, че е, когато настъпи времето за средносрочния преглед на реформираната ОСП, ще имаме възможност да направим нещо още по-смислено. И аз се включих в списъка с изказващите си. Имам ам, следния въпрос. Господин Каленучи каза, че едва ли не се стига до ам, търсене на грешки. В доклада за служанта отговорност за 2013 година се посочва колко, висок, колко голям е била необходима колко висока е била необходимостта от извършването на корекции. Защото системите за управление и контрол функционират само отчасти в държавите членки. Защо функционират тези системи и органите, които ги управляват, по начина по който ние искаме. Защо само контролерите извършват контрол? Понякога се получава един магиосен кръг от проверки, от който не можем да излезем и ние самите. Сега кръстосното съответствие. Не се санкционира то в момента. как обаче мога да разглеждам аз съществуването на кръстосаното съответствие. Когато говорим за това, че спазването или, не, или по-скоро не спазването на съответното на кръстосаното съответствие остава без последствия. Разбира се, когато няма последствия, системата не се спазва. Европейските системи излизат много по насметка сметка, когато не се спазват, отколкото когато се спазват. Така се стига до подкопаване на законодателството. Имам и въпроси към комисаря. Защо да накоплатеца трябва да плаща за земеделската политика? Имаме отворена система, имаме функциониращ пазар, имаме ем, вътрешен пазар, който функционира или би трябвало да функционира. И за това искам да се изясни този въпрос. След това относно екологизацията. Вашият предшественик ам, наложи тази екологизация. Тя е, е негов а, продукт. Но защо трябва да съществува тази екологизация? Защото тя е свързана с ефекта на лавината. Относно финансирането. Нашият е, гост, господин Ерола каза някои интересни неща. На ам, слайд 3.3 се посочва, че схемите за гарантиране на качеството трябва да бъдат възнаграждавани с по-малко наброй проверки. Защо не е така? Когато някой е влязъл в тази система за контрол, възоснова на произволните проверки, продължава да бъде обект на контрол. Това се случва години наред, както тук се посочва, продължение на 25 години. Говорим за териториални условия и всяка година се проверяват те. Въпросът е каква е нашата система за управление на грешките? Как такива проблеми могат да бъдат отстранени? Година-две разглеждаме отделни случаи виждаме как, могат, е, как може да се подходи към тях, но виждаме, че когато се стигне до а, такива случаи, а, се уронва авторитета на а, институцията. Така че това са моите въпроси. Нека госпожа Каулайт да започне. Thank you. Благодаря ви. Сега по въпросите. Във връзка с спазването на насрещните изисквания казвате, че тези грешки не се наказват. Наказват се от 1 до 3 до 5%, но често пъти хората възприемат това като данъчно облагане на помощта, отколкото като някакъв стимул да спазват правилата. Това означава, че самите участници в схемата не смятат мярката за изпълнима Съгласна съм с комисията и комисария, че правилата са създадени и сега трябва да направим максималното да ги е, спазваме. Да, зная, че бенефициерите не приемат е, в земеделието е, действащите правила толкова добре, колкото се приемат от бенефициерите в други области. Това е до някъде е, разбираемо, защото тук степента на проникване на помощи е много по-голяма, отколкото в други сектори. Обаче, ако няма приемане, няма да се ориентираме и към култура, свързана с спазване на изискванията. Това е и до някъде и коментар в отговор на дискусията за гоненето на грешките, лова на грешки. Ако има толкова много правила, всяко правило в някакъв момент трябва да се провери и аудиторите добре знаят, че не всички правила са еднакво добри, не допринасят в еднаква степен за постигане на целите, но ние не можем да си позволяваме да правим тази разлика. Ако има правило, трябва да се прецени и да се направи проверка дали при изпълнението на правилото има грешка. Опасявам се, че аудиторите нямат избор тук. Нито на ниво Сметна палата на Европейския съюз, нито на ниво държави членки. If you look Вярно е също, ако погледнете мерките за позеленяването и екологизацията, е, че е трудно да се прецени, както каза и комисарят, кой резултат е годен. Обаче, ако се създаде правило и знаем, че не можем да дефинираме онова, което се е променило към по-добро след прилагането на правилото, то нямаме опора. Въпросът стои. Дали се нуждаем от правилото на първо място? И мисля, че е време да мислим вече не само за 2015-2016 година и за по-нататък, защото всичко в Европа става бавно. Може би е добре да разширим времевия си хоризонт. Спомням си, е, че в комисията Шурек където вие бяхте също участник, госпожо председател, се говори за резултатите. И тогава имаше разлики във вижданията и вашия парламент беше на мнение, че аз съм от друга планета. Сега вече четем книгата от една и съща страница, което означава, че сме извървели половината път и имаме основания за оптимизъм. Също така беше зададен много труден въпрос от вас, госпожо председател. Защо контролната система не функционира добре? Е, Сметната палата говори за частична ефективност на тези системи на национално равнище и то в продължение на години. И е, има е, ясни указания, че проверките не са с добро качество. То може да се дължи на липсата на стимули е, за извършване на по-качествени проверки. Защо няма е, стимул да се извършват качествено проверките, е трудно да се каже. Но когато няма е, ефикасен контрол на ниво държава членка, това означава, че някой друг се пренатоварва, защото някой друг трябва да извърши този липсващ контрол. Нали, естествено, е, както и комисията казва, не може е, държавите членки да не изпълняват задълженията си. Ако вие спазвате максимално стандартите, трябва да приемате и резултатите на контролната дейност на другите във веригата, под условие, че те спазват същите стандарти. Ако това не се постигне, ефектът винаги ще е частичен. Благодаря. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Смятам, че трябва да се запитаме дали нивото на грешка 2% е удачното ниво. Защото цялата система се ръководи от е, това ниво на грешките. Някои държави членки са под този прак, други са над него. Трябва да, разбира се, да накараме разпочатлените агенции да работят както трябва и да се придържат към стандартите. Да, това е предизвикателство, пред което сме изправени, с което трябва да се справим. Необходимо е да има повече координация и сътрудничество между отделните органи, да се прилагат най-добрите практики. от сметната плата беше казано, че красотното съответствие трябва да се използва като система за рано предупреждение, че има е, санкции, които може да не са достатъчни, но ги има. За, относно екологизацията се предвижда се е, е, гратисен период за първите две години. И трябва да се види как мог, може да се изпълнят съответните политики относно и, прилагането на системата за идентификация на земеделските парцели. За нея също ще се изисква определен период от време. Но се полага усилие за да се обхване сложността на цялата система и да се види какво може да се направи. Но през първите две години ще е необходимо да се положат най-вече усилия. Имаме нужда от повече наброи експерти, които да извършват проверките. Разплащателните агенции извършват 5% от контрола, контрол, който се упражнява върху техните заявители. Сметната палата извършва произволни проверки и ние се надяваме, че ще можем да обединим различните практики, които имаме и да почерпим от тях. Най-добрата възможност, която съществува и е свързана с предоставянето на средства, е да се извършва мониторинг. Има мерки, свързани с опазване на околната среда, тези хора, които най-добре могат да опазят околната среда, са земеделските стопани. За да бъдат постигнати екологичните цели, ние трябва да обхванем и тези хора, които всеки ден се занимават с това. Когато а, платим на земеделските стопани за тези предсказуеми цели, ще могат да бъдат. А, изпълнени целите, но и земеделските стопани ще могат да допренесат за предоставянето на допълнителни публични блага. 72 милиона души са обхванати пряко или косвено в земеделието. През последните две години имаме възможност за износ. Преди това е имало най-вече внос. Това е интересен факт. През 1959 година е започнала тази политика, за да се спаси населението от глад. Тази политика е свързана с много добри цели за развитието на селските райони, за оживление на отдалечените региони и всичките цели трябва да бъдат постигнати съвместно с земеделските стопани. Ние не трябва да позволяваме да има такива запуснати територии, такива каквито има в Съединените щати. Необходимо е да помагаме не само на населението в Европейския съюз, да се грижим за неговото изхранване, ми трябва да се погрижим и за другите хора по света, които гладуват. Това е наш морален дълг. много насериозно ще е, взема всичко свързано с е, тази политика. Uh, and we have a vit, I think greater vitality. Ние искаме да съживим селските региони и е, вчера се опитах да осигуря допълнителни средства от ЕИБ за да се предостави повече дългосрочна сигурност на селските региони, защото много от средства на многоплаците се вливат в субсидирани градски региони. Не трябва да го забравяме. Колегата Айла Сендър. Sí, eh, gracias, Presidenta. La verdad es que le agradezco mucho. Благодаря. Искам да благодаря за изказванията на всичките е, ни гости, представители на различни институции и организации. Има много сходни неща с моя регион. Това са неща, които чувам аз всеки ден от млади и стари. Това, което ни казват гражданите, трябва да ни занимава повече, отколкото ам, нещо друго. А, има значение какви са природните условия, има значение и наличието на природни бедствия и така нататък. Земеделските стопани, които ни предоставят хранителни продукти, предоставят ни площи, но ни предоставят и други блага. Госпожа Калай каза нещо по отношение на преките помощи. От няколко години вече този а, проблем ме занимава, защото се случва, защото се стига до там, че е по- изгодно да не се спазва, да не се спазват правилата, отколкото да се спазват. Ние трябва да се погрижим за сигурност за сигурността на нашите земеделски стопани. Има 12 милиона души, които се занимават изцяло с земеделие. 6% от БВП и 15 милиона предприятия. Това са данните, които показват, че нито един друг сектор не ни дава такъв потенциал, какъвто ни дава земеделието. Ние изнасяме не само продукти, но и стандарти. Стандарти свързани с продоволствената сигурност, с а, неща, които са от изключително голямо значение. Ние трябва да гарантираме стабилността на земеделските стопани, така че те да могат да ни предоставят съответните блага. А, говорим а, тук не само за чисто земеделска дейност, но и за опазване на водните ресурси, опазване на площите и така нататък. Разбирам, че комисарят се разграничава до някаква степен но вие разполагате със съответните инструменти и можете да подобрите ситуацията. Вие не сте първият комисар, който се сблъсква с сложни разпоредби. Реалността е сложна и голямото предизвикателство се състои в това разпоредбите да бъдат упростени, така че да се улесни живота на бенефициерите. Въпросът е какво ни струва контрола? Чрез опростяване може да се стигне до там, че средствата отива там, където е необходимо, без да има някакви а, рискове за потребителите. Потребителите, разбира се, съграждани, както и замеделските стопани. Системата е сложна, няма спор. Наскоро бях в командировка в Съединените щати и там проверихме системата за сигурност. Не казвам, че трябва да станем като американците, но по отношение на сигурността те са взели решение и те подхождат последния начин. Граждан, гражданинът трябва да предостави съответната информация, така че да се ограничи доколкото е възможно злото и а, да не се ам, стига до там, че по-голямата част от хората да бъдат заподозирани всички е, сме запознати с мерките, с проверките, с контрола. Не е ли това достатъчно, за да може комисията и за законодателите да спомогнат за това разпоредите да бъдат упростени и тяхното прилагане да бъде улеснено? Сметната плата казва, че разпоредбите трябва да бъдат спазвани. Да, но вие може да ни помогнете да променим разпоредбите, защото са много сложни и подвеждащи. Това вече е казано. Именно за това ви благодаря. Трябва да се направи промяна. В крайна сметка не всички селски стопани са някакви заподозрени, не са всички те замесени в измами. Принципно те са невинни и разбира се, може да се правят промени, да се променят парцелите и други елементи. Освен това, всички ние използваме мобилни телефони, сигурно и младите селско-стопани могат да използват по-сложни системи, имат технологии и трактори, но голямото предизвикателство е да опростим цялата тази сложност. И тук, господин Хоган, ние ще ви помагаме мисля, че е важно да се види, че в крайна сметка всички ние искаме да помогнем, защото знаем какъв е имиджа на Брюксел, а ние бихме искали да се подобрят системите, да има единен одит и в крайна сметка да видим дали 25 проверки в рамките на една година са достатъчни, например, но да се работи в рамките на графиците, без да се губи време и същевременно да не се правят грешки. Струва ми се, че мнозинството от земеделските стопани са честни хора, затова нека направим системата по-малко сложна и за тях, и за Европа. След това изказване, към което можем да се присъединим, мога да кажа, че не трябва да, заподо, да подозираме всички замеделски стопани в някакви нелояни практики. Комисарят, благодаря. Смятам, че председателят защити много добре общата селско-стопанска политика. Има един много важен въпрос, по който всички можем да сме съгласни, че има нужда от по-добър контрол. Трябва държавите членки, така е посочено и в доклада на Сметната палата, че е, това е посочено и в е, два доклада, че ако държавите членки могат да прилагат мерките, които се очаква да бъдат прилагани от тях, ще се намали нивото на грешките. Това е констатирано възоснова на произволните проверки, които са извършени в хода на годината. Благодаря ви. Колегата, е, извинете, господин Ерла има думата. Благодаря. Тариф. Благодаря, госпожо председател, господин комисарио. Комисарият сподели някои идеи, свързани с подобряването на системата. Председателят приведе три примера. Беше казано, че някои земеделски стопани са подложени на многократни проверки. Понякога броят им стига до 25 на година. Нещата са доста сложни. Говорим за земеделско производство. Земеделското производство се занимава основно с производството на хранителни продукти но продукцията, но извинете, но а, всъщност продукцията на една страна и проверките от друга страна са две различни неща. Трябва да се вземат предвид особеностите на земеделието. Звучи философски, но няма по какъв друг начин да го изразя ам, когато говорим за земеделие и за администрация и ги сложим на едно място, някакси а, те не си пасват изцяло. А, как можем да подобрим ситуацията така, че те да си а, пасват? Административната практика трябва да бъде променена, трябва да има различни модели, които да имат за цел да допринесат за екологизиране на земеделското производство. Необходимо е европейските граждани да получат съответните ползи следствие на средствата, които са инвестирани в земеделието. Относно земеделието говорим за два различни процеса. От една страна контрола и от, една, и от друга страна земеделието. Тези два аспекта трябва да бъдат взети предвид. Смятам, че трябва да се извърши задълбочен анализ и имаме възможност да внесем подобрения. Благодаря ви за окоръжаващите думи. Колегата Целер има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз съм от голям град и мога да се въздържа, но все пак ще кажа нещо. Представянето на господин господин Ерола ме впечатли от 61 година. Неговият дядо се е занимавал с земеделие, моят дядо също се е занимавал с земеделие от 61 година. Тогава в ГДР трябва да кажем, че такива земеделски стопани вече са младсинство там, където а, земеделски стопани обработват а, а, своите земи, а, трябва да бъдат подпомагани, когато имат затруднения. Земеделието обаче включва и много крупни земеделски стопанства, които а, имат. А, вече промишлени размери, понякога виждаме безкрайни площи с насъждения и реколтата се прибира няколко пъти на година при някои нови държави членки, е, да речем в Румъния, където са най-добрите почви е, и те не се използват, това е голям дефицит. 50% от населението в тази страна живее в селски региони, но е, все още голяма част от хранителните продукти в Румъния се внасят. Вижда се, че има големи несъответствия в рамките на Европейския съюз. Трябва да се вземе това предвид. Има от една страна плодородни земи, които стоят необработвани и са запуснати. От друга страна се работи с методи, обаче които не са а, много екологосъобразни. В Германия, например, представители от други държави членки се опитват а, да а, изградят стопанства за огояването на свине и тук говорим за много крупни стопанства, които те нямат възможност или нямат право а, да изградят в своите страни. Господин комисарят има думата. Трябва да си припомним, че 69% във всички, от всички земеделски стопани в Европейския съюз са до 5 хектара, така че не всички са ам, крупни. земеделските стопани понякога се обединяват, за да могат да се справят по-добре и да могат а, да имат по-голям шанс да изнасят продукцията си. Ние полагаме усилия да обединяваме хората, независимо дали са в планински или отдалечени региони. Трябва, може би, да се насърчава такова обединяване на земеделските стопани, да им се оказва помощ. В източен в Германия и в други страни, може би това не е възможно, защото там думата кооператив или кооперация не, не се приема много добре. Говоря за, за бившата източна Германия и за страните от източна Европа. Има обаче един друг сериозен проблем, свързан с напояването в Испания, в Валенсия, в Румъния. Има крупни инвестиционни проекти, свързани с напоителни системи. Това е проблем в много държавите членки. Може би ЕФСИ трябва да вземе предвид, да бъде взет предвид и при финансирането на такъв вид проекти. Много а, често земеделските стопани не искат да се обвързват с, с средносрочни и дългосрочни а, цели. И има а, много аспекти, или много теми, по които можем да привлечем земеделските стопани, да създадем стимули, така че те да бъдат обхванати от тези средносрочни и дългосрочни цели, свързани с земеделието. Нека да ви задам още един въпрос. 69% казахте от земеделските стопанства, стопанства имат площ до 5 хектара. Какво ще постигнем с тези 5 хектара? Каква е целта? Е, ще има структурни реформи, свързани с ОСП, разбира се. Не е приемливо 69% от земеделските стопанства да са с размер по-малко от 5 хектара. Ние искаме земеделските стопанства да се разрастват. Това е важно за ефективността, но е добре да има възможност земеделските стопанства да могат да пласират своята продукция и да имат по-висок марш на печалбата. Да, ние осигуряваме подкрепа в тази насока. И това е един от въпросите, с които се занимава по отношение на постигането на резултатите. защото разходите, свързани с производствените организации, с друг вид обединения, не винаги функционира както трябва. Но добре, помощите, които предоставяме ние, те не а, възпрепятстват ли структурните реформи, за които говорите вие? Ами, не знам. А, политиката се опитва а, да ги отстрани. Има а, големи проблеми, свързани с съживяването на селските региони. Дали искаме да ги насърчим те да произвеждат повече, да изнасят повече и а, да, да могат местните а, а, производители а, да имат по-големи шансове и да се запазят местните традиционни производства. Колегата Савама. Благодаря ви. Няколко забележки, може би в рамките на една минута. Разбира се, ще засегна и вашите въпроси към комисията, но нека сега не навлизаме е, в това. Основният ми въпрос е към госпожа Парила. Бихте ли обяснили Има нещо много интересно, което казахте в уводните си думи. Казахте, че се чудите дали държавите членки изобщо желаят да загърбят системата, основана на фактурите. Какво точно имахте предвид? Мисля, че е много важно да ни го обясните. Thank you for this question. Благодаря за въпроса. Мисля, че естествено човек да иска да запази това, което е създал. Вие познавате системата, знаете как да се възползвате от нея. Всяка промяна в системата трудно се обяснява в държавите членки. Има несигурност освен това. Човек се пита, мога ли да извлека полза или не. Ако разгледате други области на политиките, където се прави опит – да се декларират не разходите, а резултатите, то обикновено там има голяма съпротива. Разбира се, аз не съм наивник, но ми се струва, че трябва да се опитаме да променим системата, да я насочим към резултата. Струва ми се, че е важно да получим повече от ОСП да има повече инструменти за финансов инженеринг, а не само помощи. Но принципно забелязвам огромна съпротива е, относно възприемането на такива прогресивни инструменти. Това имах предвид. Не исках да кажа, че парламента и комисията трябва да създадат стимулите. Колегата Лопес Фонтание. Perdona, señora Новия. Извинете ме. Аз съм съгласна с колегата Целер. Мислех, че няма да взема думата, но все пак испанка съм. Искам да взема отношение. За мен е важно селското стопанство, особено в южната част на Испания. Струва ми се, че европейските фондове трябва да преодолеят териториалните разлики, да помагат и на селските райони, а не само на малките зони, където земята е много плодородна. Например, в Испания, в южната част се работи добре, има много, които са заети в селското стопанство в, при едни много сложни условия, почти пустини, но благодарение на технологиите, които се използват и в Израел, мисля, че постигнахме много. И това трябва да се има предвид. ОСП и фондовете трябва да преодоляват териториалните различия, не само да се мисли за производителността, за това как да се помогне на хората и как да се борим с опустиняването в Европа. Сигурно не се не разбрах достатъчно добре колегата Целер. Das war eine Anmerkung. Danke. Това беше коментар. Сега колегата е Шаламенте, Аз исках да взема отношение по тези 5 хектара. Сигурно това изглежда малко, но става дума за много метри, ако ги изразим в метри. И е необходимо да се обединят усилията, защото ние защитаваме малките и средни предприятия в цяла, и средна, в цяла Европа. Трябва да защитим и малките и средни ферми, тъй да се каже, дори да са по няколко квадратни метра. Искаме да помагаме на дребните стопани. Разбира се, трудно е, защото самото селско стопанство – е свързано с множество предизвикателства. Не можем да съберем всички фермери на едно място, да ги накараме да отглеждат едни и същи култури. Не, това е цяла верига. И е, затова и успехът е относителен. Но имайте предвид, че понякога се говори за махи и средни ферми, които са по 50 000 квадратни метра а други са съвсем малки. Сега има нови стратегии, нови технологии и наистина може да се отглеждат огромни количества, с което дребните стопанства едва ли не остават на бунището. Ние трябва да им помагаме, за да може те също да произвеждат и да изнасят продукцията си. Der Vergleich hinkt mit Verlaub, weil ich sagte, der Vergleich hinkt mit Verlaub, weil in der Landwirtschaft bekommen Betriebe qua Existenz ähm, äh, Трудно може да се направи сравнение, защото в селското стопанство има ферми, които съществуват единствено благодарение на помощите. Господин Ренуче. Не се говори на микрофон. Sono veramente dei brevissimi eh, ще бъда много кратък. Струва ми се, че дебатът ни е изключително интересен, защото той е свързан с европейските финансови интереси, но се превърна в откровен дебат за ОСП. Може би този дебат трябва да се проведе някъде другаде, но няма как да не разгледаме използваните инструменти – по-общите въпроси са насоките за ОСП. Самият аз смятам, че финансовия контрол, свързан с селско-стопанските политики, също трябва да бъде разгледан. Разбира се, ние като представители на фермерите искаме това да се обсъжда има малки дружества, големи дружества, някои са по-добре структурирани от други. Така или иначе, разнообразието от модели тук е голямо, едва ли има някакъв един печеливш модел. ОСП трябва да бъде устойчива. И тук пак стигаме до въпроса за интензивното фермерство. Така или иначе, нашето селско стопанство е различно от това в останалия свят, защото имаме кръстосано спазване, стимули за околната среда. Фермерите се опитват да изпълняват задълженията си. Ние чухме един от тях. Знаем колко трудно е това Същевременно в Европейския съюз работи върху тази политика години, години наред. Работи се и в Европейския парламент. Финансовият контрол е само един от проблемите. Ние трябва да знаем как стратегическата визия на едно фермерство в името на Европа може да бъде развито. Размерът е важен за контрола и санкциите, разбира се. Някои по-малки стопанства са изключени от контрола. Екологичните мерки се прилагат от 10 хектара нагоре и 15 хектара, когато имаме е, приоритетните екологични зони и диверсификацията. Някои стопанства следователно са много повече проверявани от други и повторяемостта на тези проверки е също въпрос, който трябва да разгледаме, защото освен европейските проверки имаме и националните. Когато стопанството е по-голямо и не има повече работна ръка, се извършват повече проверки в национален мащаб. Когато оборотът е висок, пък има повече финансови проверки. Така че тук има цял набор от процедури, които всъщност биха могли да бъдат вредни, тъй като те поглъщат ресурс, който би трябвало да се насочи към основния предмет на дейност. Разбира се, имаме и санкциите, които са много солени, особено при кръстосаното спазване. Има и санкции, свързани с екологизирането. Някои от тях предполагат намаляване на плащанията, но ако така ще изпълняваме ОСП, то сигурно ще тръгнем в посока обратна на това, което желаем. Всъщност, наистина и в различните държави членки и селско-стопанските практики са различни. Имаме места с много фрагментирани системи, дребни парцели, докато в други държави парцелите са далеч по-големи и се контролират по-лесно. Може би във втория случай процента грешка ще е по-малък. И това няма да се дължи на лошото управление на земята, а на други обстоятелства. Понякога виждаме опити за хармонизация, но не може изобщо да се говори за пълна хармонизация. Това също трябва да имаме предвид, когато сравняваме разнородните резултати. В крайна сметка за Копа Копега това е една възможност да помислим за всички тези въпроси, и да намерим отговор на въпроса как ОСП може да се подобри. Тя е сложна политика, тя включва много проблеми и проверки, но ние искаме да изпълни целите си. Господин Ехова. Е, Arvoisa puheenjohtaja, en, en, en pyytänyt puheenvuoroa, mutta благодаря ви, госпожо председател. Всъщност аз не бях поискал думата. Ще взема отношение по това, което чух обаче. Самият аз се занимавам с биологично земеделие. При нас проверките са от различно естество. Има цял списък от изисквания. Предварително предоставяме данни но така или иначе аз съм се примирил и за мен тези проверки не са толкова проблематични, колкото някои други, които се извършват. Например, едно стопанство беше проверено 25 пъти. Не бяха установени никакви грешки, Очевидно това се дължи на чист късмет. Но така или иначе подкрепям направения анализ на системата. Трябва да се търсят най-добрите практики. Благодаря ви, госпожа Кайлаева. Well, the question of how often one is controlled. Стигаме до въпроса колко чести да бъдат проверките. Е, знам, че внезапните проверки не могат е, да се съчетаят лесно с подхода основан на риска. При подхода основан на риска обаче може пък много често да посещавате един и същ регион. Но аз ви казах от самото начало, че анализа така или иначе се основава на риска. Вие казахте, че има неколкократни проверки, не винаги се налагат санкции, но нека да се обърне и към господин Сарвама. Когато намалихме проверките в замяна на конкретни резултати, видяхме доста ниско ниво на участие така че новия модел не привлече кой знае какъв интерес. Съвсем не съм сигурна, че ако решим да направим промяна и да упростяваме в тази посока, ще постигнем кой знае какво. Хората отново ще трябва да променят нещо, ще се притеснят – дълго време ще трябва да изпълняваме и внедряваме. От друга страна, аз вече казах, че в този сектор има много повече стопани, които получават подкрепа, отколкото тези, които създават работни места в други отрасли. Така или иначе, като се има предвид това, можем да кажем, че в селското стопанство хората винаги ще са недоволни, но така или иначе помощите, които получавате вие като стопани, в крайна сметка си струват проверките. Когато се дават толкова пари, трябва да сме сигурни, че разходите са оправдани. Цял следобед говорим за това, защо контролът е лош. Но не забравяйте принципа, който изтъкнах. Вие сте а, доста смела, щом казвате такива неща. Господин комисарят има думата. И аз ще бъда смел Наистина няма как да има сигурност без контрол. Съгласен съм, че когато се изразходва толкова средства, трябва да се проверява също така въпрос на баланс. Дали трябва да има повече проверки или по-качествени проверки, както чухме днес, според някои има свръх контрол. А ние искаме балансирана система, която всъщност да работи. Освен това, съществуват законовите задължения за кръстосано спазване. Ако някой иска да промени закона на добър час, но междувременно ще видим доколко това ще бъде подкрепено. Ние имаме система за наблюдение и контрол. Надявам се при средносрочния преглед да се видят и промените, но така или иначе фермерите искат предвидимост и сигурност. Те не искат такава сложна система. Както казах, е, системата започна да работи от 1 януари 2015 година. Ще видим какви са резултатите при екологизирането, а междувременно можем да предложим единствено подкрепа от страна на комисията, на агенциите и разбира се, ние много внимателно ще следим как се изпълняват мерките, как се извършва контрола и как се харчат парите на дънакоплаците. докладчикът. Благодаря, госпожо председател. Още веднъж е, моите благодарности към участниците в този дебат. Ще се опитам само с няколко изречения да обясня. Каква е целта на доклада по собствена инициатива? Всъщност, може би въпросът на председателя към господин Хоган може да се разгледа като някакъв вид мост в нашата дискусия. Тук не става дума за битката между два връждуващи лагера с ОСП и фермерите от една страна и от друга страна финансовите менеджери. Не. Ние сме комисия по бюджетен контрол, следователно нашия доклад се отнася до бюджетния контрол. В обобщение – Наистина и аз искам, както каза комисаря Хоган, да има по-добър баланс, по-добро финансово управление, по-добри проверки възоснова на резултатите. Но в крайна сметка ние се опитваме да тъчем с дозини различни нишки. Искаме да опазим интересите на дънакоплаците, парите на фермерите. Същевременно Вярвам, че сме изправени пред шанса за успех, затова нека подчертаваме ползите за всички. Това е ситуация, в която всички биха спечелили. По-добрите проферки означават по-малко изразходени пари, по-голяма рентабилност, повече пари за всички данакоплаци. Разбира се, има и други идеи, за това как да изтъчем платното, но така или иначе ние всички трябва да помислим. Господин Хоган спомена нещо много интересно. Той каза, смели ли сме ние достатъчно за да решим, че процент грешка от настойност 2 може да се заложи като прак при мерките. Това ли е ключа към ефективния контрол? Нека наистина бъдем по-креативни и благодаря на комисаря. Благодаря му, че се занимава с тази идея. Мисля, че и Сметната палата го прави, и аз мисля за нея. Ето вече сме трима. Uh, uh, um, anyway. Ето и в съветът се събират групи подръжници. Благодаря на всички. Благодаря на всичките ни гости. Е, за това, че бяха тук два часа, за да обсъждат с нас тази тема. Господин комисарио, ще се видим отново. Следващото заседание ще е в четвъртък от 9 часа. Ще се говори за етичните стандарти и прозрачността и слушване съвместно с още други три парламентарни комисии. Благодаря ви още веднъж, още веднъж за това, че бяхте тук и до нови срещи.